февруари, както и приетите текстове са налични. Няма възражения срещу протокола. С това той се приема. Компетентните органи в Обединеното кралство ми съобщиха, че госпожа Елизабет Лин, считано от 6 февруари 2012 година, ще бъде заместена от господин Фил Беньон. Добре дошъл на новия колега, ако е тук в залата. Съгласно член 3, алинея 2 от правилника за дейността, колегата встъпва в длъжност. Господин Бениан е в залата. Добре дошъл, господин Бениан. Съгласно член 3, алинея 2 от правилника за дейността, нека ви припомня, че всеки един член може да участва в заседанията на парламента и неговите органи, с изключение на хипотези, при които мандатът му е подложен на проверка или на хипотези или при допускане, че съответният член не е обявил, че заема длъжности, които са в противоречие с длъжността му на член на Европейския парламент. Курт Лехнер ми съобщи, че считано от 17 март 2012 година ще напусне Европейския парламент. Парламентът приема това съобщение. Съгласно член 4 от правилника за дейността от тази дата се освобождава едно място. Съгласно член 7 от етичния кодекс, членовете на Европейския